Добър ден, дами и господа. Моля, заемете местата си. На 13 септември 2012 година беше прекратено предишното заседание и сега го възобновява. Протоколът от 13 септември, текстовете, принадлежащи към него, са на лице. Има ли